Propongo che si cominci la nostra seduta, chiedo ai colleghi eh, se possiamo cominciare il nostro lavoro. Предлагам да започнем заседанието. Ако колегите са готови, ще започнем работата на комисията ни. Както казах, тази сутрин ще имаме по-необичайно заседание. За нас обаче това е много интересна среща. Това е среща с младежи. Това са представители на младежите, избрани от самите тях – Днешните ни гости са младежи, които бяха избрани от а, своите колеги и приятели на последната среща, която проведохме с тях а, в Страсбург а, с съкръщение на английски I 2014. Тези младежи проведоха много задълбочени дискусии за това как виждат бъдещето на Европа и е, днес е, е, ще видим какъв е техния принос. Провеждат се срещи с тях като последващи действия с младежи в различните парламентарни комисии, за да могат да споделят идеите си, които изложиха тогава. Има няколко комисии, които са включени по културата, по гражданските свободи, ИТРЕ, за енергетиката и цифровото общество, и цифровата економика. Зная, че събитията минаха много добре и с удоволствие ще чуя вашите предложения относно темите, които попадат в сферата на дейност на нашата комисия ИТРЕ. Ние разполагаме с техните биографични справки, запознати сме с тях, знаем, че те са силно мотивирани, проявяват интерес към работата на нашата институция и живота в Европейския съюз. От Холандия Патрик Хелели, от Ирландия, Ирландия Кучка, от Полша, ако правилно произнесох имената ви. Те ще направят своите изказвания. Първо ще дам думата думата за представяне на младежкото събитие, за какво ставаше думата, Първо ще изслушаме въпросите, свързани с енергетиката. И след първите две представения по тази тема, които ще бъдат кратки, ще можем да им задаваме въпроси. Те получават по две минути, ние по минута и половина, така че моля ви да се придържате към този регламент. Това се отнася до депутатите, които ще участват в този панел за енергетиката. Втория панел се отнася до цифровото общество. Понези, които следят работата ни отвън, за тях искаме да кажем, че имаме веб линк, на който могат да го следят. Освен това, можете да поставите и въпроси, които излизат на екрана, така че можем в реално време да получаваме. това е хаш, так, hearing, I hearing. И така, всеки ще има по две минути за встъпително изказване, за това какво е направено в Страсбург. След това ще видим по какъв начин можем да се сътрудничим по-добре. Аз съм Сариус, аз работя в Холандия, занимавам се с обучение. Читам, че събитието Ай беше много успешно, 600 участници, 200 изказали се, повече от 600 идеи бяха събрани. Разговарял съм за това събитие с младежите и според тях е, те са доволни, че е организирано подобно събитие. Единственото съмнение, което имахме, се отнасяше до следното. Ако сте посетители няколко младежки събития и сте участвали или сте били съветник или сътрудник, е, ще стигнете до някои от тези е, събития, където има много енергия, но няма никакъв резултат. И това е едно от най-демотивиращите неща, което може да се случи на един активен младеж. Вие а, давате своя принос, а, влагате енергия, но нищо не излиза от всичко това. Моите колеги а, сега са тук и това е доказателство, че събитието в Страсбург не беше демотивиращо в този смисъл. Радвам се, че мога да заявя това тук пред вас. Ние не искахме събитието Ай да бъде краят на разговорите по младежките въпроси, а по-скоро да бъде началото на такива дискусии. Особено сега с кризата, която засяга толкова много младежи в Европа и извън нея, дискусията за насърчаване на младежите, за развитието им, по младежките въпроси като цяло, всичко това са от съществена важност въпроси. Ние не искаме да сме загубено поколение, поколение, което е пожертвено. Затова сега е момента да се отдаде приоритет на младежката проблематика в Европейския съюз. Радваме се, че сте готови да се вслушате в нашите предложения и това е добър сигнал. Чудесно е да бъдеш е, чут, е, да ви вземат на сериозно, да знаеш, че това, което влагаш, е, ще има някакъв резултат. Това е чувството, с което останах след младежкото събитие Ай в Страсбург. Благодаря за вниманието. Благодаря, Серес. Не можем да аплодираме, но трябва да знаете, че сме напълно съгласни с казаното от вас. Сега давам думата на Патрика Хенли, който ще ни направи кратко представене от две минути за някои от идеите, които бяха споделени първо в областта на енергетиката. Благодаря, господин председател, благодаря на Европейския парламент за поканата. Първата идея в сферата на енергетиката се отнася до това парламента да подкрепи достъпна възобновяема енергия до 2030 година. Това придобива особено значение след последните събития. Виждаме дефлация на рублата поради зависимостта на страната от изкопаемите източници. Освен това, в други страни ще се, се констатира намаляване на тези ресурси. Това означава, че зависимостта ни от този тип ресурси не е нещо добро за економиката. Затова е добре да се предприемат мерки. Плана, разбира се, ще е дългосрочен. Ние ще се опитаме да постигнем целта за пълно освобождаване от зависимостта на изкопаемите горива. Аз се запознах с краткосрочните планове. Знае, че заместник а, а, председател на комисията, господин Шевчович, ще бъде тук а, при вас в понеделник. А, и аз бих искал да ви насърча да се вслушате в неговите планове за създаване на Европейски енергиен съюз. В краткосрочна перспектива това е особено важно за решаване на проблемите в енергетиката в Европа. Благодаря ви. Благодаря, Патрик. Вие не само поставихте е, важни теми, но и засегнахте нещата по същество. Благодаря. Госпожа Ключка. Бих искал да представя някои от идеите, представени на младежкото събитие. Е, аз ще говоря за създаването на европейски енергиен съюз. Това ще има определени ползи, на които ще се спра след малко. Съвместно изкупуване на енергия е първата идея. Това ще доведе до по-добри възможности, по-силни позиции при воденето на преговорите, както и по-добри възможности за справяне с кризи, с изваредни ситуации, например, когато има временно спиране или пък заплаха за спиране от, на доставките от трети страни. Създаването на такъв съюз е логическа стъпка като задълбочаване на интеграцията и за привеждане в действие на идеята за солидарност. Младеща обаче не трябва да се фокусира трябва да се фокусира е, според нас е, работата и върху експлуатирането на вътрешни енергоисточници в е, Съюза и подобряване на вътрешния енергиен пазар. Освен това, да се насочат усилия към развитието на възобновяемите енергоисточници. Читам, че създаването на такъв съюз ще стимулира економиката и тъй като всички сме наясно, че подобни идеи са в съответствие с идеите на изложени от комисията Юнкер. Надявам се, че ще намери практическо приложение. Благодаря, Александра. Патрик ще бъде следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Е, за идеите за инвестиране, научно-изследователска работа и нови работни места е, много зависим от технологиите, зелените технологии, които са технологии на бъдещето. Има много фирми и в Европа, и в САЩ, които инвестират е, много средства в развитие на зелените е, технологии, е, горивни елементи, слънчеви панели и така нататък. Това са много усилия, на които трябва да се обърне специално внимание – ще станем по-малко зависими от нефта. Е, и всичко това е, представлява инвестиция в бъдещето на региона. Например, Тесла произвеждат коли, които може да зареждате, те са електрически автомобили, да ги зареждате безплатно а, през цялото време на техния живот. Защото Тесла много добре разбира, че огромни инвестиции са необходими за създаване на мрежата от зареждащи станции. О, обаче тези инвестиции ще се изплатят едва когато голям брой хора започнат да използват електромобилите. А, подобни усилия трябва да направим и ние в Европа. В подкрепа на научно-изследователската работа за зелени решения и зелена енергия е необходима политическа воля и политическа подкрепа от всички. Сега е времето, сега е моментът да направим това когато младите отиват да учат в университета, да знаят как, какво ще се нуждаем в бъдеще и да обърнат внимание именно на това. Благодаря. И така, чухме три идеи. Първата се отнасяше до целите за ВИ, втората ставаше дума за обща енергийна политика, и третата за инвестиране в научно-изследователска дейност и бъдещето на зелената економика. Сега депутатите ще имат възможност да направят коментари и зададат въпроси. И ще видим а, как взаимодействат тези идеи. Първо ще дам думата на Мартин за минута и половина. Добър ден! Благодаря за това, че споделихте с нас вашите идеи. Когато говорим за възстановими енергоисточници, трябва да кажа, че ние сме изцяло за тях. Идеята е от тук, от сега до 2030 година да се отървем изобщо от изкопаемите горива е нещо което също подкрепяме. Обаче въпросът трябва да се решава в глобален мащаб, защото има изтичане на въглерод. Става дума за промишленост, промишленост, която където работят милиони хора – така че трябва да се постараем Европа да бъде не само начало на възобновимите енергоисточници и зелената енергия, но също така да премахнем причините за замърсяването с въглеродни емисии, тъй като замърсяването не познава граници. Европа трябва да наложи, казано в кавички, своят модел и своите правила и норми, на останалите континенти, които трябва да положат подобни усилия. Защото иначе промишленостите, които използват изкопаеми горива, ще бъдат изнесени на други континенти и замърсяването ще продължава. Тоест, трябва да се опитаме да убедим и останалите континенти, и останалите държави, че трябва да използват чисти енергоисточници. Благодаря. Господин Скапо. Госпожа Скапо, извинявайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Озирис, Патрик и Александра за участието им в днешното ни заседание, за днешната размяна на мнения. Благодаря и на останалите колеги, които участват в днешното заседание. Според мен е много важно нашият парламент да се вслушва в гласа, в идеите на младите хора, които са бъдещето на Европа. Нека сега се изкажа по същество. И тримата ни гости говориха за теми свързани с енергетиката, като екологосъобразната енергия, възобновяемите енергийни източници, научно-изследователската и развойна дейност в тази област. Мисля, че във всички тези области парламентът работи в много положителен дух. Вчера, например, на заседанието си говорихме за сигурността на енергийните доставки към Европа. В понеделник ще се изкажа по време на разискванията с комисар Шефчович. Искам да знам какво се предприема в момента за създаването на енергийния съюз, който е сред най-важните теми на дневен ред в Европа към момента? Надявам се, че този проект ще бъде реализиран. Има нещо, което не упоменаха нашите гости, а именно програмата в областта на цифровите технологии. Това също е много важна за Европа област. Цифровият съюз, наред с енергийния, е сред основните европейски приоритети. Може би трябва да да поставим ударението върху него. А иначе, като цяло, вижданията ни си съвпадат. Можете да разчитате на пълната ни подкрепа при създаването на енергийния съюз. Scusate, dicevo se ci sono altri colleghi che vogliono intervenire. uh, колеги, а, онези, които искат да се изкажат, моля а, да вдигнат ръка. Има ли други въпроси? Първо ще чуем изказванията на депутатите и след това ще кажем на комисара Шевкович, е, че идеите, които предлагаме и обсъждаме, са ваши идеи. Идеята за създаване на енергиен съюз, е, за да се осигури по-нататъчната интеграция на Европейския съюз. Това ще създаде и условия за по-голяма солидарност между страните членки. Патрик, е, Патрик говори за инвестициите и научно, научните изследвания – Необходимо е да се каже, че а, ако искаме да разнообразим е, енергоисточниците, трябва да а, е, вземем пример от други страни, например Съединените щати, а, е, където доста широко вече се използват коли, които не се задвижват с а, петролни продукти. Те да движат с бензин или дизелово гориво. А, трябва да видим как това може да бъде предложено в Европа. Но очевидно имат нужда от поощрение, от насърчаване тези усилия. Това са интересни, интересни предложения. Има ли други колеги, които искат да се изкажат? Господин Мата. А, един въпрос, който искам да споделя с вас. А, това е, а, а, се отнася до американският пример с а, електрическите автомобили. Но въпросът е как се произвежда електричеството в, САЩ. Не става дума само да използваме електричество, но и как произвеждаме електроенергията, защото САЩ е най-големият потребител на нефт и нефтопродукти. Знаете за процеса на фракинга, с който се добива чистов газ. Значи, докато защитаваме идеите, примерно, за чисти двигатели, трябва да знаем как се произвежда е, електроенергията. А когато говорим за възобновимите енергоисточници, е, очевидно те не могат да, да имат постоянен дебит, тъй като вятъра не може да се разчита на него да бъде непрекъснато на лице. Аз съм лично убеден, че нашите инженери ще е, намерят е, възможност е, да дадат възможност да гражданите на планетата да живеят в отлични условия, стига да им отделим достатъчно средства за това. Благодаря, господин Мата. В такъв случай може да приключим дискусията по този първи а, панел. Ще дам възможност на а, участниците за заключителни думи. Благодаря за вашите е, коментари. Вие повдигнахте много важен въпрос. Съгласен съм с вас, че трябва да мислим и да се безпокоим за изтичането на въглеродни е, емисии, замърсяването с въглеродни емисии и другаде. Е, във всички тези страни те инвестират е, в бъдещето на зелената енергия, защото те знаят, е, знаят, че това е бъдещето и в крайна сметка това ще бъде едно печелившо решение говориме за 2040 година, аз мисля, че тези е, цели трябва да бъдат постигнати по-скоро, например през 2300. Трябва да се опитаме най-малкото да го направим. Има нещо, което тези е, е, фирми правят. Те прехвърлят е, работни места и усилията си от производства, които използват изкопаеми горива, към производства, които са свързани с възобновимите енергоисточници. Благодаря. Александра. Благодаря, почитаеми е, е, дами и господа депутати. Благодаря за вашите коментари, вашите идеи. И, е, наистина, енергийният съюз ще даде възможност за по-дълбока интеграция и солидарност в Европейския съюз. Радвам се, че ще споделите тези идеи идната седмица с господин комисара. Разбирам вашата загриженост, господин Мартин, особено когато става дума за работните места за изнасянето на производства извън Европа поради преминаването към възобновими енергоисточници. Аз съм от страна, която много разчита на въглищата. И а, състоянието на нещата е повод за известна загриженост, но трябва да се намери баланс между необходимостта от е, запазване за, на заетостта и преминаването към възобновими енергоисточници. И, както казах и в, в Коста Рика се говори за 97% възстановими енергоисточници. Не знам дали споменах това и дали го чухте, но това е интересен пример. Благодаря. Това е наистина много интересно. Интересно е да разговаряме с вас и да чуем вашите свежи, е, свежи, свежи идеи. А сега преминаваме към следващият панел, не по-малко важен в контекста на интересите на нашата комисия. А това е цифровото общество и новаторството. Се напомня на колегите, които додоха по-късно, че на младежката проява в Страсбург са се родили 600 нови идеи. И нашите гости днес ще говорят за своите идеи за подобряване на възможностите за едно бъдещо цифрово общество. предлагам Европейският съюз да призове държавите членки да предложат достъпа до Wi-Fi като безплатна услуга в обществения транспорт и на обществени места. През изминалите пет години нарасна потребността, нарасна необходимостта от инвестиции в тази област. В Съединените щати достъпът до Wi-Fi бе квалифициран като право на човека. В Естония страната се описва като е Естония, електронна Естония, тъй като там има широк достъп до Wi-Fi. В Германия и други държави се инвестира в изграждането на Wi-Fi мрежи с цел предоставянето на безплатна услуга. Въпросът е как ще се финансира всичко това. Най-големите дружества в Съединените щати заявиха, че ще извлекат печалби от предоставянето на достъп до Wi-Fi на обществени места като безплатна услуга. Аз предлагам финансирането да се осъществи по линията на публично-частно партньорство между държави и най-големите дружества доставчици на интернет. Виждаме, че тези дружества могат да доставят услугата, например и в обществения транспорт. Thank you. Uh, dear members of European Госпожа Клочка. Уважаеми членове на Европейския парламент, втората идея, която ще изложа днес е свързана с цифровата демокрация. Според мен е необходимо да се създаде структурирано обществено пространство в Европейския съюз, в което да е възможно гражданите по електронен път да обменят идеи и да участват в процеса на вземане на решения. Обедена съм, че с развитието на технологиите, които присъстват толкова много сфери на живота, от покупките в магазин до банковите транзакции, е необходимо да се доразвие и сферата на демократичното участие по-широкото демократично участие, по-добрата връзка между гражданите, институциите и вземащите решения могат да бъдат гарантирани с помощта на цифрови инструменти. Цифрови инструменти, като например гласуване онлайн или консултации онлайн в рамките на вземането на решения. Защо е възможно това? Защото гражданите в момента прекарват много време онлайн. За съжаление, онлайн инструментите не се използват в достатъчна степен, нито на европейско, нито на национално равнище. Едно от най-честите извинения, които чуваме, е липсата на инфраструктура, както и липсата на сигурност в интернет пространството. Затова се обръщам към вас, членовете на тази комисия и на Европейския парламент, с молба да извършите активно проучване в тази област и на следващ етап да изготвите предложение за създаването на структури, които да ни дадат възможност да използваме цифровите онлайн инструменти в условия на сигурност. Благодаря, Александра, за това, че засегнахте тази толкова важна и сложна тема. Имаше и още една идея, която ще изложи сега Патрик Хенели. Идея за инвестиции в цифровата економика. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Идеята, свързана с инвестициите в цифровата економика, се основава преди всичко на идея за инвестиции в технологии, инвестиции в доразвиването на технологии. От технологиите до голяма степен зависи ефективността на една економика. Технологиите променят темпа, с който се разраства цифровият свят. Цифровите технологии навлизат в редица сфери на живота, от арабската пролет до малките и средни предприятия. 70% от работните места в малките и средни предприятия вече зависят от цифровите технологии. Цифровите технологии им дават възможност да се конкурират с по-големи дружества. В момента се инвестират огромни суми в цифровите технологии. Само преди няколко дни Ричард Брансън обяви, че има проект за инсталирането на повече сателити в космоса. Така ще има възможност над 3 милиарда души да получат достъп до интернет. Ричард Брансън осъществява този проект не просто защото това е добра идея, а защото е и важна инвестиция, която ще е от полза не само за хората, но и за економиката. В Съединените щати Google Viber предоставя добър достъп до интернет при висока скорост и ниски разходи. Услуга, която е много по-добра в сравнение с това, което предлагат повечето дружества. Благодаря на Патрик. Последната седма за тази сутрин идея ще ни бъде представена от Осайрис Хупел идея за информационно-комуникационните технологии и сигурността в интернет. Предлагам да се приеме закон, според който онези дружества, които работят най-вече с лични данни, да са обект на по-упростени условия за използването на техния софтуер. Какво е положението в момента? Ако искате да използвате някакъв софтуер, производителите ви им налагат условия, които са прекалено сложни. Така производителите имат възможност в целият този огромен обем от информация за условията да предвидят и клауза, според която вие като ползвател им давате право да използват вашата информация, да я споделят с трети страни и да я използват и за търговски цели. Ако се предвидят по-малко сложни условия за ползването на софтуер, ако те са описани по-накратко, това ще бъде от полза за потребителите. Не смятам, че тук сред нас има хора, които преди да кликнат, за да използват някакъв софтуер, преди това се запознават с условията за ползването му, които са описани на 100 страници. Председателката, благодаря. Доколкото виждам по реакцията на колегите, идеите ви явно са били добри. Колеги, имате думата да вземете отношение по четирите идеи, изложени във втория кръг от разискванията. Това бяха много добри, много конкретни, подробно изложени идеи. Госпожа Капел, благодаря. Благодаря ви за изложенията по програмата за цифровите технологии. Това е една много важна област. Установявам, че становищата ни в нея се припокриват. Господин Озирис говори за сигурността в интернет пространството, говорихте и за необходимостта от промени в авторското право. Две много важни теми, по които в момента работи Европейският парламент. Господин Нетингер по ангажимент да намери решение за намиране на решения с авторското право през следващите 6 години. Телекомуникациите също са важна тема. Предстои да се работи по пакета за таксите роуминг. Латвийското председателство пое ангажимент за премахването на тези такси през следващите 3, 3 години. Много добра бе идеята и за свободния достъп до Wi-Fi. Мисля, че Латвия е добър пример в тази област. Според мен безплатният достъп до Wi-Fi вече почти се превърна в право на човека. Трябва да работим в тази област. Европейският парламент ще излезе с съответните инициативи. Много добра бе и идеята на Патрик за инвестиции в доизграждането на цифровата инфраструктура. За тези инвестиции са необходими средства. В рамките на пакета на Юнкер в размер от 300 милиарда евро които ще бъдат предоставени на европейската економика през следващите три години, се предвиждат и средства за цифровата инфраструктура, за повсеместен достъп до цифрови технологии в целия съюз и за оперативна съвместимост. Радвам се, че идеите на младите хора до голяма степен съвпадат и с теми, които вече от край време се обсъждат тук в парламента. Колегата Дзориньо. Благодаря. Позволете ми първо да поздравя младите хора за чудесните идеи, които ни изложиха. Изложиха две изключително важни идеи, които обсъждаме и тук в нашата парламентарна комисия а именно преноса на енергия и цифровите технологии. Това са двата основни двигателя на економическото развитие в Европейския съюз и в световен мащаб. Тези две идеи бяха подкрепени и от 6000 млади хора, които се срещнаха в Страсбург, което според мен е чудесно. Що се отнася до програмата за цифровите технологии, първо трябва да предоставим необходимите технологии. Има вече много идеи за осъществяването на тази цел. На следващ етап ще трябва да осигурим достъп Достъп не само за младите хора, но и за по-възрастните. Нека обърна внимание и на някои рискове, проистичащи от цифровата демокрация. Това е една много интересна идея, но ако няма равнопоставен достъп, то тогава ще се стигне до двойно маргинализиране. Онези, които са по-добре подготвени, имат по-голяма цифрова грамотност, както и онези, които имат по-широк достъп, тъй като имат по-голяма покупателна способност, ще бъдат в по-облагодетелствано положение – а онези, които не разполагат с тези две предпоставки, ще бъдат маргинализирани. За това ще трябва да извършим добри подготвителни действия. Благодаря ви за идеите. Благодаря. Ако няма други желащи да вземат думата, аз бих искала да допълня нещо казано към казаното от Александра относно дигиталната демокрация. Има много възможности, за да се участва и те трябва да се използват. Разбира се, трябва да сме внимателни, що се отнася до въпросите на сигурността. Необходимо е да има гаранции, че резултатът от тази цифрова демокрация ще бъде реален. Всички възможности трябва да бъдат внимателно обмислени. Съгласно нашата програма, искам да подчертая, че имаме уникалната възможност да, да разговаряме с представители на младежите в Европа. Нека да се възползваме от тази възможност. Тримата ни оратори, съгласно програмата, трябва да получат допълнително време за изказване. Александра ще бъде първата. След това ще дам думата на Патрик и на Усерис. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за участието в тази среща, разговор с нас. Искам да кажа нещо във връзка с казаното от господин Зориню относно цифровата демокрация, че може да бъде рискована, що се отнася до разликата в достъпа или пък, че може да доведе до известна а, дискриминация. Аз смятам, че това ще има обратен ефект, според мен. Виждаме, че все по-малко хора участват в изборите, особено сред младите хора. Много малко са хората, които членуват в политически партии. Около 2% само от младите хора членуват в политически партии. И гражданското участие става всъщност онлайн. Цифровите инструменти, според мен, никога няма да заменят изцяло гласуването като такова, гражданите трябва да имат възможност да гласуват и по традиционния начин. Въпреки това аз считам, че цифровата демокрация ни дава огромен шанс за намаляване на дискриминацията, за гарантиране на повече прозрачност, достъп за много повече лица до процесите на консултации или на вземане на решения, защото сега много от решенията се вземат при закрити врата. Благодаря, Алесандра. Давам думата на Патрик е, Кенели. Благодаря, госпожо председател. Искам да се върна на това, което каза госпожа Капол да, аз съм запозната с плана на Юнкер и че се предвиждат инвестиции в цифровите технологии. Нещо, което се забравя понякога е, че всички ние сме засегнати както ние, младите хора, така и вие, представители на европейските институции, компаниите, всички тези заинтересовани страни с удоволствие биха се включили, биха дали своя принос. Има фирми, които извличат огромни ползи от инвестициите в цифровите технологии и сигурно ще са готови да инвестират в тази сфера. Не може да се разчита само на средствата от дънакоплатците. Виждаме, че технологиите се развиват бързо. Това може да доведе до нови разделителни линии между младите хора и възрастните хора, що се отнася до прилагането на тези технологии. Въпреки това, предлаганите технологии се опитват да бъдат максимално лесни за ползвателите. Благодаря. Последният оратор е Осарис Хъпел. Давам му думата за минута и половина за заключителни думи. Благодаря ви. Благодаря на депутата от Австрия в частност за това, че а, реагира на моето предложение и даде като пример Латвия. Ние навлизаме в общество, където има все по-широк достъп до интернет, все по-широко прилагане на безплатен бежичен интернет – и ние високо ценим този факт. Достъпа до интернет се превърна в съществена част от нашето ежедневие. Ние го имаме в нашата страна, искаме това да съществува и в другите страни. Европа става все по-интегрирана. Пътуването в чужбина, ползването на безплатен бежичен интернет е нещо изключително полезно за нас. За това трябва да се обмислят партньорства с интернет гигантите, защото това е полезно за тях, полезно е за всички, полезно е и за нас, младите хора. Председателката. Ние приближаваме края на това изслушване. Александъра Клюшка от Полша ще направи последното изказване. Това изслушване беше тази среща беше последваща среща на Европейската младежка проява, проведена в Страсбург. Благодаря ви. Искам да благодаря на всички ви от името на всички младежи, които участваха в Европейската младежка проява, за това, че ни дадохте тази възможност днес да проведем тази дискусия с вас. Особено съм признателна на унези от вас, които бяхте тук от самото начало. Вярвам, че днешното изслушване е нещо като първа стъпка от ваша страна, що се отнася до по големият ви ангажимент към младите хора, че сте готови да приемете нашите предложения, да бъдат те реализирани на практика. Младеща е не само бъдещето, но и настоящето. Младите хора са тук и те са, своб... те са с възможности да участват в диалог с вас, да предлагат предложения за намиране на решение на предизвикателствата, пред които е изправена Европа. Надяваме се, че ще продължите да разчитате на младите хора при провеждането на консултации, в провеждането на разговори, на подобни изслушвания. Бих ви насърчила да участвате по-активно в тези взаимодействия с младежите, дори да участвате в интергрупата по младежките въпроси в Европейския парламент. Европейската младежка проява постави прецедент, що се от Участието на младите хора събра 6000 младежи от Европейския съюз, ангажира участието на гражданското общество. Следващите прояви ще се проведат през 2016 и 2018 и се надяваме на вашето широко участие в тези прояви. Председателката, моля, унези колеги, които обръщат гръб на младите хора, да се въздържат от подобно прояви. Una Считам, че проява на уважение да се слуша и също да се гледа към хората, които говорят тук пред нас. Александра, отново. Благодаря ви. Аз вече казах всичко, което имах намерение да кажа. Действително се надявам на по-широка ангажираност от ваша страна, по-добро сътрудничество с младите хора. Надяваме се, че ще имаме възможности да разговаряме по-често с вас. Желая ви успешен ден! Ми аджунго а questo аплаузо. А сега Присъединявам се към заслужените овации. И е, трябва да кажа, че вашето участие днес тук е, беше наистина прекрасно. Искам да ви е, уверя, че вашите идеи няма да останат без последствие, ще бъдат чути. Предайте е, предложенията си писменно на председателя на нашата комисия, господин Бузек, е, и ние ще ги предадем на онези, е, които нямаха възможност да ви чуят днес, тъй като вашите новаторски идеи трябва да стигнат до всички, за да не остане това изслушване някаква формалност. Всички, които ви а, слушаха днес, а, а, разбират колко важен е нашия контакт с вас и колко интересни са вашите идеи. Още един път благодаря ви за участието. А, това е процес, който ще протича на етапи. Т.е. това е един етап от нашият път. 7000 млади хора са се събрали на младежката проява в Страсбург. А сега предстои ни е, гласуване по един важен доклад, е, докладът на нашия колега Антонио Таяни. Е, нашата работа засяга и промишлеността, и е, въпросите, които обсъждахме тук. Извинете е, врявата в залата, колегите обсъждат е, проблемите, по които се гласуваме. А, е, а, е, става дума за много важен документ, по който ще гласуваме, но ние наистина а, ценим вашето присъствие и това, което споделихте с нас днес. А, мисля, че всички, които се запознаят с вашите идеи, а, ще оценят тяхното значение. Благодаря. Uh, Уважаеми колеги, дами и господа, най-напред ще направим пробно гласуване. Моля, сложете картите си в апаратчетата. Аз няма да го направя, но вие, моля, го сторете. Въпросът ми е. Е, става дума за електронно гласуване, разбира се. Въпросът ми е, харесва ли ви комисията ИТРЕ? Значи може да гласувате да, не и въздържал се. Too many. Прекалено много гласове. Well, uh, four too many. Uh, с четири повече гласа имаме. Uh, three too many. Сега са трима повече.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 нещата са наред. И резултатът. 53 за, 6 въздържали се, 4 против. Следващия въпрос ще бъде харесва ли ви Европейския съюз. Този въпрос ще бъде много по-труден, но то ще бъде при следващата ни сесия на гласуване. И така, да започвам. Както знаете, ще гласуваме по много важен доклад. Докладът на Антонио Таяни създаване и функциониране на резерв за стабилност на пазара към схемата на е, Европейския съюз за търговия с емисии, емисии на парникови газове и изменение на директива 2003. Започваме с 16-то изменение, минавам на полски. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 1А. За. Против. Е, ще трябва да проверим чрез електронната система. Гласувайте, моля. Един глас от НП е в повече. Сега нещата са наред. Край на гласуването. за, 32 против, 3 въздържали се. Компромисното изменение се отхвърля. Компромисно Изменение 1Б. За. Против. Пак ще трябва да проверим. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Пак има един от НДП е повече. Now is okay. Замикам głosowanie. 32 za, 31 przeciw, dwóch się wstrzymało. Przeszło. 32 за, 31 против, 2 въздържали се, приема се. Шестото изменение. За, против, въздържали се, приема се. Седмо. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шестдесет и седмо отпада. Компромисно изменение 2Б. За. Против. Отхвърля се. Компромис 2А. За. Против. Нека проверим обаче. Гласувайте, моля. Значи гласуваме за компромисно предложение 2А. Край на гласуването. Отхвърля се. 104-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 69-то изменение за, против, отхвърля се. 61-во изменение за, против, отхвърля се. 62 за, против, отхвърля се. 110 за, извинявайте, е, иска се проверка по 62 изменение. Проверяваме. Гласувайте, моля. По 62. Пак имаме един глас от НЕП в повече. Прекратете гласуването и резултатът. Отхвърля се. 62-ро изменение се отхвърля. 110-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60-то. Извинявайте, ще трябва, казва председателя, ще трябва да проверим той десето. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 60-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се.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 95 Устно изменение, внесено от АЛДЕ. Е, има възражение срещу устното изменение. Така ли? Тогава няма да гласуваме. 95-то изменение без устното изменение. За. Против въздържали се, ще трябва и тук да проверим. Гласувайте, моля. Един глас от НП в повече, както обикновено. Сега гласовете са наред. Прекратете гласуването. Прието. Компромисно изменение 3А. За. против, ще трябва и тук да проверим. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 3Б. За. Против. Проверка по 3Б. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Прието. Компромисно изменение 3C. За. Против. Е, съжалявам, но пак ще трябва да направим проверка. Гласувайте, моля. Края на гласуването и резултатът 3C е, се отхвърля. 82 изменение за. Против. Отхвърля се. 96 за. Против. Също се отхвърля. Компромисно едно C. За. Против. Въздържали се. Приема се. Деведесет и второ. И 91 и 92 те са идентични. За. Против. Отхвърлят се. 93 за против, отхвърля се също така. 94-то за, против, ще трябва да проверим. За 94-то гласувайте, моля. Край на гласуването. Прием, приема се. 112. 14-то изменение е оттеглено и гласуваме за 112 то изменение. За, против, отхвърля се. 97 за, против, отхвърля се. 83-то 84-то. За. Против. Отхвърля се. 105-то. За. Против. Отхвърля се. 106-то. За. Против. Отхвърля се. 107 за. Против. Отхвърля се. Десето. За, против. Нека да проверим. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се а, и то голямо мнозинство. Моля, дигайте ясно ръка. 108. и 108 е идентит. 111 и 12 заедно гласуваме за, против. Вероятно са отхвърлени, но трябва да проверим. Гласувайте за 11 и 12. Край на гласуването. Отхвърлят се. 109. За, против, въздържали се, отхвърля се. 115. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение А4. За, против, въздържали се, Приема се. Компромисно изменение 5. За. Против. Приема се. 126-то изменение за. Против. Ще трябва да проверим. Гласувайте. Моля. Пак един глас от ТНП в повече има. Благодаря, сега е добре. Прекратете гласуването. Приема се 130. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 17-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме за компромисно изменение 6Б. За 6Б. Б. Б. Като бузък. За 6Б. Против. А, проверка. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. 6Б се приема. И сега изменение 24-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Трябва ли да правим проверка за 24-то? Добре, проверяваме 24-то изменение. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Двадесет и четвърто изменение е прието. Уважаеми колеги, сега гласуваме за компромисно изменение номер 8. Осми компромис. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, ще направим проверка. Гласувайте, моля. Гласуваме за осми компромис. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Седми компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 114 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Трето, устно изменение, внесено от докладчика господин Таяни. Представете го, ако обичате. Господин председател, устното изменение, както е така, както се бяхме споразумели. устното изменение, а, както се бяхме споразумели с докладчиците, предлага да се премахнат всички позовавания на член 10, а от директивата, която става дума за преходните стойности. Гласуваме за устното изменение. Това е значи трето изменение с устно изменение от докладчика. За. Против. Въздържали се.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 против, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 за, против, ще проверим проверка по, за 49-то изменение. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Края на гласуването. Отхвърля се. Струваше си да проверим. 48 и 6 изменение отпадат. Т.е. 6-то е оттеглено. И сега гласуваме окончателно гласуване. Да, госпожо.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 Uh, dear friends, ladies and gentlemen, I was... Председателят, госпожи и господа, скъпи приятели, помолих ви да не напускате местата си, но аз бях първият, който напусна мястото си. Затова прощавам на всички онези, които са прави, вървят из залата бе необходимо да напуснете местата си, за да се консултирате с колегите си при едно толкова важно гласуване. Моят главен... И така. Бях посъветван да премина от полски на английски по средата на гласуването и мисля, че това беше правилно решение. Изглежда, че като не използвам майчения си език, е по-приемливо. Госпожо, господин, уважаеми господин председател, мисля, че като председател на комисията имате право да говорите на полски. Но разбирам, че желанието на вашите съветници е да говорите на полски винаги. Но ако мога да направя едно предложение, това е когато, когато искате да правим е, проверка, електронна проверка, трябва да казвате точно за кой, за кой член правите проверката, защото когато става за дума за проверката, е много важно да знаем точно за какво гласуваме. А, не се оплаквам а, а, и смятам, че можем да преминем към окончателното гласуване. Гласуваме поименно с картите за целият доклад на господин а, Антонио Таяни. Гласувайте, моля. И дори и при окончателното гласуване <laughs> имаме един глас от ТНП в повече. Сега бройката е точна. Отхвърля се. Okay. Maybe we don't give a Исторически резултат. Виждате, това е много, много значителен резултат. Не само окончателният глас има значение, но също така и всички гласувания по отделните изменения. А, значи, това е, е, е много важно за послание от страна на комисията ИТРЕ при гласуването по компромисните изменения. И те имат особено голямо значение. И сега, ако искате, може да продължим нататък господин Таяни е, е, сега няма мандат. Ние не можем да направим, постъпим така. Тоест, е, становището на господин Таяни е отхвърлено. Председателят. Добре, ще обсъдим въпроса по-нататък. Много важно е да вземем предвид, разбира се, окончателният резултат от гласуването Становището се отхвърля. Сега да преминем, предлагам да преминем към следващата точка от нашия дневен ред. Gentlemen, uh, may I ask you for... Дами и господа, ще направим прекъсване за 5 минути. Моля ви, онези, които не искат да останат в залата, да напуснат, ако обичат. Dear colleagues, ladies and gentlemen, let us start the next. Колеги, да минем към следващата точка от дневния ред. Моля, ако няма да участвате в, в дебатите по следващата точка, моля, напуснете залата. Колегите от Алде, колегите либерали, ако обичате, ако обичате, изчезвайте. You see, so hot discussion. Uh, Next voting will be in next month, so we will enjoy such a hectic atmosphere once again, probably. И така. Започваме работа по следващата точка от дневния ред, а именно 13 точка. председателство на съвета на Европейския съюз, посещение на Дана Резнице Озола, латвийски министр на економиката. Тя отговаря за промишлеността, енергетиката и конкурентоспособността. Добре дошла, госпожа министр. Бих искал да си извиня за разгорещената атмосфера, на която ставате свидетел в началото на нашето заседание. И бих е, искал сега да ви помоля да представите приоритетите на латвийското председателство по темите промишленост, енергетика и конкурентоспособност. Ще имаме на разположение около един час Ако обичате, представете темата в рамките на 10 минути. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, доколкото разбирам, току-що е проведено важно гласуване. Разбирам защо сте толкова развълнувани в момента. Благодаря за поканата отправена към мен да участвам в днешното ви заседание и да ви представя приоритетите на латвийското председателство в областта на енергетиката, промишлената политика и конкурентоспособността. Днес светът се променя. Променя се драматично с много бързи темпове и с голяма динамика. Това въжи за всички сфери на живота. Това в огромна степен влияе на нашите граждани, на тяхното благосъстояние, на сигурността и на конкурентоспособността на Европа като цяло. Затова Европа трябва да е обединена, що се отнася до проявата на политическа воля и предприемането на конкретни действия. Аз проявявам воля да допринеса за този процес, като работя за постигането на общите ни цели, в рамките на моя ресор през едните 6 месеца. Нека започна с енергийната политика. Основният приоритет на латвийското председателство е създаването на устойчив енергиен съюз. Това трябва да е един широко обхватен силен проект, който да е от голямо значение за провеждането на една устойчива и прагматична енергийна политика на Европейския съюз. С удоволствие ще участвам в задълбочени разисквания по тази тема. Ако искаме енергийният съюз да се овенчае с успех, трябва да съсредоточим усилията си върху следните области. Първо, изграждането на взаимосвързан и добре функциониращ вътрешен енергиен пазар – той е в основата на енергийния съюз. Второ, управление в областта на енергетиката чрез поставяне на началото на регионално сътрудничество. Трето, самодостатъчност и устойчивост спрямо евентуални прекъсвания на доставките. Това ще е възможно чрез разработването на вътрешни ресурси и ВЕИ, укрепване на взаимната солидарност, диверсифициране на маршрутите на доставка и по-низко потребление. Четвърто, създаването на добре координирана система за енергийна дипломация. Това е процес, в който бихме искали да участват всички заинтересовани страни и лидери. На 6 февруари в Рига ще се проведе изключително важно събитие, посветено на Енергийния съюз, в което ще участват на 400 експерти. Основната му цел е да обсъждаме в рамките на съответния форум Енергийния съюз и да поставим началото на така наречения процес от Рига, който да доведе до създаването на енергийния съюз. Надявам се, че разискванията на тази проява ще бъдат ползотворни. Добре дошли сте да участвате в нея. Неведнъж е заявявано, че идеята за енергийния съюз не бива да се припокрива с вече действащи рамки. Създаването на енергийния съюз трябва да изведе енергийната политика на качествено нов етап, що се отнася до ефективността. Планът за действие трябва да е наистина всеобхватен, така че процесът от Рига да е от полза за енергийния сектор в Съюза. Въпрос, по който трябва да предприемем действия незабавно е изграждането на доверие и взаимна солидарност между държавите членки в случай на евентуално прекъсване на доставките. Този въпрос е изключително важен, особено през зимните месеци. Затова и работим по създаването на инфраструктура, която да гарантира енергиен пазар в целия Европейски съюз. Потокът на енергия не се спира пред националните граници. За това е необходимо да се установи и добре координирана система на енергийна дипломация. Председателството ще направи всичко възможно за насърчаването на разработването на координирана съгласувана позиция на Европейския съюз по време на конференцията в Париж през 2015 година. Диверсифицирането на маршрутите на доставка, по-широкото използване на ВИ и понижаването на енергопотреблението ни, наред с по-голям акцент върху научно-изследователската и развойната дейност. Това са измеренията на енергийния съюз на Европейския съюз. Ще съсредоточим усилията си и върху управлението. Основната отправна точка според нас трябва да бъде регионалното измерение на сътрудничеството. Положителният опит на плана за изграждане на междусистемни връзки в региона на Балтийско море би могъл да бъде полезен и за други региони в Европейския съюз като се има предвид зависимостта на Европейския съюз от външни енергийни доставки, латвийското председателство приветства факта, че стратегията за енергийна сигурност вече редовно се включва в дневния ред на заседанията на Европейския съвет. Този въпрос трябва да бъде обсъждан на възможно най-високо равнище, докато не се постигне качествен напредък и не се извлекат необходимите полуки, например от конфликта между Украина и Русия. Благодарни сме на Европейския парламент за активната работа, която провежда по този въпрос, това число и по линията на доклад по собствена инициатива. Знам, че вчера сте провели полезни разисквания мога да ви уверя, че постигането на повече напредък по стратегията за енергийна сигурност е и сред целите на нашето председателство. През март и, июни юни на Европейския съвет ще бъдат взети решения за конкретни мерки. Нека сега премина към промишлеността. В наш общ интерес е да насърчаваме растежа, да разкриваме работни места и да стимулираме конкурентоспособността. За постигането на тези цели сред общите ни приоритети трябва да залегнат индустриализацията и конкурентоспособността на промишлеността. Латвийското председателство ще се съсредоточи върху цифровия вътрешен пазар, цифровата трансформация на промишлеността, както и върху достъпа до финансиране. Според нас програмата за цифровизация на промишлеността трябва да заложи на цифровите умения, както и на по-широкото използване на цифровите инструменти чрез по-добро регламентиране. Трябва да действаме активно, за да може промишлеността да влезе в новия век и да избегнем изтичането на мозъци. Програмата за цифровите технологии е идея, с която сме запознати вече от доста време. Затова и латвийското председателство би искало да постигне конкретни резултати по нея. Нека ви информирам за дейностите и проявите, които планираме за по-нататъчното развитие на политиката в областта на промишлеността. Първо, предвиждаме разисквания за бъдещето на цифровия вътрешен пазар по време на заседанието на съвета по конкурентоспособност на 2 март. В резултат от тези разисквания ще бъдат очертани възможностите и предизвикателствата за промишлеността в цифровата среда. Ще поставим особено голям акцент върху аспектите свързани с цифровизацията на промишлеността по време на неофициалната среща на министрите по въпросите на конкурентоспособността на 26 и 27 март в Рига. В този неофициален формат ние виждаме възможност за споделянето на идеи и виждания за конкретни стъпки за пълното реализиране на цифровия потенциал на европейската промишленост. Председателството ни ще организира и политическо разискване за цифровизацията на промишлеността в Европейския съюз по време на съвета по конкурентоспособност на 28 май. Тогава вероятно ще бъдат приети и заключени заключения на съвета. Това според нас е един добър принос за процеса на улесняване на решения за наши стратегически интереси и цели в тази област. Достъпът до финансиране е истинско предизвикателство за бизнеса в Европейския съюз. Ограничени са финансовите ресурси, с които разполагат дружествата, поради което са и по-уязвими спрямо променящите се условия на пазарите на кредити. Латвийското председателство смята, че този проблем трябва да залегне сред приоритетите ни. Ще го обсъдим по време на проявата Седмица на новаторските предприятия на 15, 16 и 17 юни в е, Рига. Целта ни е да насърчаваме растежа, заетостта и конкурентоспособността. По време на тази проява ще обсъдим необходимите за целта инструменти. Трябва да се намерят нови инструменти тъй като е ограничен достъпът на дружествата до финансиране. Ориентирам се към приключване. Нека ви уверя, че латвийското председателство ще залага на принципите на прозрачност, публичност. Ще сме готови да обсъждаме с вас нови идеи. Сега с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря ви, госпожо министър, за подробното изложение. Сега ще дам думата на координаторите. Кристиан Каринс от името на НП. Благодаря. Ще мина на латвийски език, така че моля ви да се сложите слушалките. Намирам за странно да говоря с министъра ми на чужд език. Благодаря ви на това целенасочено представяне на целите на латвийското председателство за следващите 6 месеца в областта на енергетиката и на промишлеността. Въпросът ми е свързан по-скоро с енергетиката. Сигурно ще бъдат поставени по-късно въпроси в областта на промишлеността. Ние знаем, че в Европа ние сме зависими от вноса 53% по-точно. Тенденцията е към покачване. Русия е основният доставчик, така че ние сме зависими от Русия тук в Европа, особено източната част на Европа. Цяла Европа всъщност зависи от доставките на газ и петрол. Но ситуацията в Русия е много нестабилна във вътрешен план в външен план. Тя е в извършва военни действия в Украина. Затова трябва да видим каква трябва да бъде реакцията на Европейския съюз в дългосрочен план, за да се подобри ситуацията. Ние като континент не трябва да сме зависими в такава голяма степен на един единствен доставчик. Това е недемократично и много нестабилно Това ни излага на външна агресия. Благодаря от групата на социалистите и демократите, госпожа Катрин Ван Брент. Благодаря, госпожа министър. Моите въпроси също са в областта на енергетиката, защото според мен това е един от основните проблеми. Както вие е, казахте, ще бъде насочено особено внимание в тази сфера. Ще се обсъди въпроса за енергийния съюз, е, предвидена за края на февруари. За какво се отнася този енергиен съюз? Някои твърдят, че трябва да се фокусира само върху подобряване на независимостта ни, що се отнася до останалия свят, да бъдем е, да използваме по-голяма степен а, собствени а, ресурси. Гледната точка на моята политическа група е в по-широк план този съюз а, да се използва за решаване на различни проблеми. Разбира се, се нуждаем а, от а, доставки на газ и петрол от други части на света, но това е доста а, неустойчиво по геополитически съображения. Въпроса за енергийната бедност. А, много от нашите съграждани имат все повече проблеми с плащането на сметките си за ползване на енергия. Освен това, искаме да имаме устойчива енергия. Тези, които имат повече пари, да могат да използват непременно изкопаеми горива, а по-скоро да се насочим към използването на устойчиви енергоисточници, защото това е важно и за решаване на проблемите, свързани с промените в климата. Предстои срещата в Париж. Така че всички тези проблеми трябва да бъдат разглеждани в тяхната съвкупност. Не е възможно те да се разглеждат по-отделно. И две неща трябва да са основните елементи на енергийния съюз. Първо, енергийна ефективност – защото най-чистата и най-ефтина енергия е тази, която не използваме. И на второ място да се използват повече възобновяеми енергоисточници. В дългосрочен план целта ни трябва да бъде 100% използване на такива енергоисточници в Европа. В заключение искам да отправя едно важно послание. Ролята на Европейският парламент е не само да дава своето мнение, но да участва активно в законодателната дейност. Енергейният съюз не трябва да се използва като претекст Европейският парламент да бъде лишаван от своите правомощия и вместо това въпросите да се разглеждат двустранно. Въпросът ми към вас е какво ще бъде основното законодателно предложение, не само в областта на енергийния съюз, но и в други области, например пакета за климата и енергетиката, които ще направите по време на вашето председателство. Председателят, искам да ви помоля да бъдете много кратки, въпреки че изказванията са интересни. Давам думата на колегата Клод Турмес. Не е чак толкова е лесно да сме кратки по толкова сложен въпрос. Госпожо министър, благодаря ви, е, че сте тук. Един от въпросите за енергийният съюз, който трябва да е кристално ясен, че такъв съюз не може да има без участието на Европейския парламент. Можете ли да ни уверите след писмото, подписано от мнозина парламентаристи, че, че енергийният съюз не трябва да води до изолиране на Европейският парламент при вземането на решенията. Възобновяемите енергоисточници са вариант, който е с най-нисък риск за альтернативна енергия. И те трябва да играят важна роля в първото измерение на съю... Е, енергийния съюз, а именно енергийната сигурност. На следващо място, регионалното сътрудничество е единствения път да се преодолее твърденията на отделните държави членки, че въпросите на енергетиката са в техните изключителни правомощия. Що се отнася до енергийният им микс. Това, което наблюдавахме през последните години, показва, че е необходимо да работим в по-голяма степен съвместно, като насочим особено внимание върху енергийната ефективност и възобновяемите енергоисточници. Господин Шевчович миналата седмица беше в Москва и мисля, че руското правителство всъщност унижи заместник председателя на Европейската комисия. Господин Шевчович опитваше да поднови диалога с руските власти и отношението, което беше проявено към него е, е неприемливо за нас като европейски институции. Мисля, че руското правителство се отнесе към него с неуважение и не беше конструктивно. Русия за това не трябва да се разглежда вече като надежден партньор. Що се отнася до отоплението, ако имаме неефективни сгради, централно отопление, което е неефективно, тогава Русия може да ви шантажира. Те могат да шантажират източна е, Европа, също Украина, така че какви решения ще бъдат е, взети в областта на енергийната ефективност е, и възобновяемите енергоисточници. Благодаря, Клод. Следващият оратор е господин Селикиотис от името на Обединената левица. Уважаеми председателю, аз ще се спра на един друг въпрос, тъй като ще имаме близко бъдеще други поводи да говорим за енергийния съюз. Госпожо министър, добре дошла в нашата комисия. Сред приоритетите на латвийското председателство забелязахме, че съществува и целта за улесняване на достъпа на малките и средни предприятия. Казвате също, че Хоризонт 20 20 и Козме трябва да допринасят за подобряване достъпа на малките и средни предприятия до финансиране. Седмицата за иновативни предприятия, която ще се проведе под ваше председателство, за да се предостави информация на бизнеса за Хоризонт 2020 и за финансовите възможности, е една положителна стъпка. Важното обаче е да се има предвид, че всички тези мерки не са достатъчни. За това какви допълнителни мерки възнамерявате да предприемете като латвийско председателство, за да помогнете на малки и средни предприятия да получат повече финансира се. 98% от предприятията в Европа са малки и средни предприятия. От тях 92% са много малки фирми, които са изправени пред още по-големи проблеми. Знаем, че економиката в Европа все още разчита преди всичко на тези компании и именно те създават работни места. И така, какво ще направите за малките и средни предприятия с новите програми на Европейския съюз? Изключително важно е да подкрепим малките и средни предприятия, да защитим реалната економика, да създадем хиляди работни места. Има ли нещо във вашата програма, в програмата на вашето председателство, насочено към малките и средни предприятия? Нещо, което да е ново. Благодаря, госпожа Капел. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, ще се върна на въпроса за енергетиката. Изложихте своите представи за енергийния съюз. Какви ще бъдат вашите приоритети по тази тема? Излагайки приоритетите си, заявихте, че особено важни ще са енергийната сигурност и сигурността на доставките. Доколкото разбирам, искате да повишите сигурността на доставките в Латвия, например, като увеличите дела на възобновяемите енергийни източници на 40% до 2020 година и намалите енергопотреблението. По въпроса за енергийното управление ще упомена плана за изграждане на междусистемите системни връзки в региона на Балтийско море. Това според мен е един добър проект, но как смятате да му вдъхнете живот? От географска гледна точка се намирате в трудно положение. Получавате доставки от Финландия и Скандинавия. Скандинавия цените на тези доставки ще са по-низки от доставките по проекта за взаимосвързаност в Балтийския регион. Какво е вашето виждане за този план? Как стоят нещата с регионалното сътрудничество? Продължава ли да се обсъжда въпросът за атомната електроцентрала? Това е първият ми кръг от въпроси. Вторият ми въпрос е как ще финансирате проекта за изграждане на междусистемни връзки. За това са необходими немалко средства. Знам, че в Латвия много се използват проекти по кохезионната политика и за този проект ли ще ги използвате? или ще се възползвате от плана за стратегически инвестиции на Юнкер? Благодаря. От групата на европейските консерватори и реформисти, господин Яцкевич. Благодаря. Най-напред искам да пожелая успех на латвийското председателство. Но и напред искам да кажа, че госпожа министърът подчерта, че енергийната политика е приоритет на председателството. Бихте ли описали в по-големи подробности позициите на вашата страна по отношение на използването на местни енергоисточници? включително и неконвенционални такива, като въглища и шистов газ. Мисля, че само използването на такива местни ресурси може да доведе до по-висока енергийна сигурност. Знаем, че няма сигурно сигурност са газовите доставки поради монополната позиция на Газпром на европейския пазар. Затова ние трябва, кои, ние, които сме дискриминираме, да, бъдем, да потърсим енергийна сигурност. Не можем да допуснем а, дискриминация по отношение на енергийните доставки. но шистовия газ се пренебрегва. Същото се отнася и до а, други енергоисточници, като въглищата, например. Политиката за намаляване на използването на въглеродни горива, изкопаеми горива, има е, отрицателни последици за страни като Латвия. Имаме 60 хиляди безработни. Това също така намалява. Това са 10% от нашия БВП. Всички страни, които са съседни на Русия, трябва да потърсят альтернативни източни, енергоисточници. Искам да знам мнението на госпожа министър по този въпрос. Председателят, благодаря. Имаме още две искания за изказване. Може би да приключим с въпросите и тогава ще можете да отговорите на всички въпроси наведнъж. Съгласна ли сте? Имаме още двама души, които са пожелали да се изкажат. Заповядайте. Имате думата, ще говоря, ще говоря на португалски. Благодаря, госпожо министър. Говорихте за значението на междусистемните връзки. Заявихте, че Междусистемните връзки са предпоставка за гарантирането на енергийна сигурност в Европа, както и за създаването на вътрешен енергиен пазар. Един от една от основните връзки между Португалия и Испания, е Иберийският полуостров. Предвижда се провеждането на проява на Иберийския полуостров с участието на Испания и Португалия. Целта на проявата е да се преодолее застоя, в който се намираме вече от години. Мисля, че през следващите 6 месеца вашето председателство наистина трябва да постигне напредък по решаването на проблема с свързването на Иберийския полуостров с Европа и с Африка с Марокко. Това са два аспекта, които са предпоставка за решаването на нашите проблеми в енергетиката. Наистина очаквам от латвийското председателство да работи за решаването на тези проблеми. Очаквам да работите не само по технически въпроси, но и по въпроси свързани с прехода на промишлеността към нов етап, етап на който тя да е енергийно ефективна и конкурентоспособна. Ако бяхте дошла тук преди половин час, щяхте да разберете защо е толкова важен този въпрос. Председателят, има ли други желаящи? Изглежда, че не. Госпожо министър, ако обичате, може да отговорите на въпросите обобщено и да направите заключителни бележки, ако желаете. А, а, кратък отговор ще дам на латвийски на моя, на моя колега. А, мисля, че правилно поставихте ударението във въпроса си. 53% за, зависят от за 53% от нашите, нашите газ, нашият газ зависим от внос. Главният а, а, наш доставчик е Русия и нейното отношение не е достатъчно конструктивно. И отговорът ще търсим в Европейският енергиен съюз. Но всички трябва да са наясно какво се стремят да постигнат с този съюз. Има различни мнения за това какво ще представлява този енергиен съюз. Но най-важното е укрепване на вътрешния пазар, за да можем да си сътрудничим по-успешно по време на кризи. Стана дума за интерконекторите, взаимни връз, взаимните връзки, за да няма енергийни острови в Европа. И тук солидарността, разбира се, е особено важна. Трябва да можем да сътрудничим и в технически, и на технически, и на политически план. Необходима ни е обща политика, защото ако говори с един глас, ако бъде едина, Европа ще бъде по-силна в преговорите си с външните доставчици. Разбира се, можем да обсъждаме нашата енергийна дипломация, която е кръгален камък на нашата политика в областта на енергетиката. Трябва тези въпроси да разглеждаме в по-широк план, според мен. И разбира се, да развиваме собствени енергийни източници, собствените си енергоисточници. Участвахме в, в проява в Абу Даби, където редица страни споделиха своят опит по отношение на възобновимите енергоисточници и конкурентоспособността им. Трябва да поставим специално ударение върху възобновимите енергоисточници, като разбира се, не трябва да забравяме, че има възможност да търсим и други доставчици – не бива Русия да бъде единствения наш и главен доставчик. Централноазиатските страни, например, могат да доставят газ за Европейския съюз. Разбира се, тук е необходима съответна инфраструктура. Същото се отнася и за Съединените Американски щати. Разговаряме в рамките на ТТИП с нашите американски партньори по този въпрос. Сега, като става дума за е, енергетиката, има една трилема, ако мога така да кажа, от една страна безопасността и сигурността на доставките. Е, е, това ще се стремим да решим чрез енергийният съюз. От друга страна, устойчивостта и отношението на енергийният съюз към предотвратяването на климатичните изменения и нашата политика за постигане на тази цел. Един от аспектите на този триъгълник е, на устойчивостта е това е намаляване на зависимостта ни от изкопаеми горива. Така наречената е, декарбонизация. И затова подкрепяме различни нисковъглеродни енергоисточници в рамките на Европейския съюз. Същевременно трябва да имаме предвид, че енергийният микс е в рамките на правомощията на отделните страни. И третата страна на този триъгълник, който споменах, е това е конкурентоспособността. Много важен въпрос, който не трябва да се пропуска. Радвам се, че поставихме, успяхме да поставим конкурентоспособността на дневен ред във връзка с обсъжданията на енергийния съюз. Това се отнася и до ВИ. Трябва да бъдем а, внимателни, да не повторим грешките от миналото т.е. прекаленото субсидиране на възобновими енергоисточници, така че потребителите да трябва да плащат повече и да не финансираме достатъчно, да не инвестираме достатъчно в изследователска и развойна дейност. Попитахте за законодателните актове, които се предвиждат. Ние ще председателстваме съвета за 6 месеца. Това не е достатъчно дълъг период за новаторски законодателни предложения. Според нас обаче не само понятията за енергийното управление, но и конкретни планове за действие а, не трябва да бъдат подготвени. Господин Турмес, споменахте управлението, Както споменах в уводните си думи, управлението има ключово значение в по-нататъчното развитие на планираният енергиен съюз. Говориме за различни а, схеми, за обмена на статистически данни. По-добро управление е абсолютно необходимо и то трябва да започне с регионално сътрудничество. Вече е, е споменах, е, че трябва да се използват е, е положителните примери. на е, като се изключат е, терминалите за втечнен природен газ в Балтийските страни, като че ли е, работата не върви особено бързо с е, интерконекторите. Но сега е, ясно разбираме колко необходима ни е солидарността. Министрите на трите балтийски страни подписаха декларация миналия месец за енергийната енергийната сигурност и там а, а, един от въпросите, които се третират е именно необходимостта от солидарност. По отношение на местните ресурси, шистовият газ, който потигна господин Путин, Да, шистовият газ е една от възможностите, която трябва да се използва – и решенията за това трябва да вземат правителствата на страните членки, според нас. Атомната енергетика е друг е, енергиен ресурс, който може да бъде използван за намаляване на зависимостта на страните от външни доставки. И тук е, решението трябва да бъде взето на национално равнище това се отнася до а, економическата ефективност. Разбира се, има а, големи проекти, като а, ядрена станция, а, а, ядрената, атомната електроцентрала, а, а, която се а, планира. В този момент а, този проект трябва да бъде все още, да докаже своята економическа ефективност. И затова и продължаваме нашите разговори с министъра. Разбира се, енергийната сигурност е важност, но необходимо е да се отчете и цената на един подобен проект, една подобна АЕЦ. Не трябва да предлагаме прекалено скъпа енергия на потребителите. И още нещо, което не съм споменала до сега – ако говорим за различните инфраструктурни проекти, консолидирането на съществуващите структури е особено важно. Отделните страни трябва да видят какви са техните приоритетни инфраструктурни проекти и да се видят откъде ще се финансират те, дали от националните фондове, дали от структурните фондове, дали от партньорство между държавни и частни инвеститори. Трябва да се разработят съответни инвестиционни планове. Допълнителни средства, разбира се, ще бъдат на, на разположение, но енергийни проекти, които а, имат доказана търговска или економическа ефективност. А, това е един друг източник на финансиране, как казах, за економически ефективни проекти. А сега за малките и средни предприятия. Въпроса на господин Силикотис. Въпроса, който повдигнахте е достъпът до финансиране за малките и средни предприятия. Е, съществува неотложна нужда от е, е, даване, осигуряване на достъп на малките и средни предприятия до съществуващите финансови инструменти, защото 61% от малките средни предприятия в Европа използват все още банкови заеми. Възможността чрез дялово участие да се финансира от малките средни предприятия не се използва достатъчно, само около 15% използват тази възможност. В САЩ този процент е много по-висок. Мога, може би, да спомена и някои примери от моята страна, където предприятията получават подкрепа от държавата, използват структурните фондове, тъй като възможностите за банкови заеми в момента са ограничени. можем да погледнем към Съединените щати, където има много добре установени, вече утвърдени инструменти за финансиране в облак, така наречени е, механизми за финансиране, а, така че малките и средни предприятия успяват да наберат достатъчно финансов ресурс, е, за да изпълнят своите програми. А, разбира се, е, а, трябва да се види какво е положението с данъците, когато се търсят ресурси от друг континент. Наред с това има и някои други проблеми, с които искаме да се заемем във връзка с малките и средни предприятия. Смятаме, че трябва да се преразгледа а, актът за малките и средни предприятия а, който, до, а, за периода до 2020 година. Тук трябва да се вземат предвид и някои други страни. Регулаторната среда, счетоводните изисквания, улесняване на регистрацията на малките и средни фирми, намаляване на трудностите при влизане за първи път, излизане на новите пазари, цифровите инструменти, цифровото фактуриране онлайн, и използване на новаторски решения. Знаете, че 47 вече е процента от европейските фирми не използват новаторските цифрови възможности в своята дейност. Само 1,7% напълно използват тези онлайн възможности. Е, но ако искаме да имаме общество, което се опира на знанията, е, е, трябва да използваме това. Знаем, че 4% вече от БВП се пада на услугите, а не на физическото производство. Това начин ще се гарантира успеха на тези предприятия, ще бъде това от полза и за собствениците на тези предприятия. Всичко това трябва да се предвиди в фактът за малките и средни предприятия. Сега разрешете ми да се върна накратко за, към енергетиката. Не отговорих изцяло на въпроса на господин Торино. 2015 беше срокът за преодоляване на енергийната изолация. трябва да помислим за постигането на тази цел по време на нашето председателство и да видим а, как а, а, да изпълним а, целта 10, за 10% взаимна свързаност и а, когато работим за енергийният съюз и по нашите приоритетни проекти и е, стратегията на Енергийния съюз, е, трябва да вземем предвид, е, че е необходимо да бъде изпълнена и тази цел. А като решим, разбира се, и кои от приоритетните задачи трябва да бъдат финансирани от нашите общи бюджетни ресурси. Надявам се, че успях да отговоря на всички въпроси. Ако разрешите една кратка допълнителна бележка. Благодаря, госпож, господин председател. Госпожа министър, вие казахте, че е, енергийният съюз ще почива на три стълба. Един от тях е конкурентоспособността. Говорихте за финансирането на веи. Аз съм французойка и трябва да кажа, че ако става дума за субсидии, преди всичко това са, е атомната енергетика, която беше субсидирана с огромни средства и затова вие споменах, не разбираме, защо не трябва, не трябва да субсидираме ВИ. Вижте сега ветрогенераторите. Те в начало бяха субсидирани, сега са много конкурентоспособни. Вижте положението в Великобритания цената на електроенергията от АЕЦ е по-скъпа, отколкото от ВЕИ. Може би трябва да помислите отново. Благодаря, госпожа. I was misunderstood because... Не сте ме разбрали правилно, вероятно. Не казах, че не трябва да субсидираме възобновимите енергоисточници. Казах, казах, че трябва много, да бъдем много внимателни, когато, за да намерим баланс между трите стълба сигурността, устойчивостта и конкурентоспособността. Сега учим. И сега сме стигнали вече до положение, когато ВИ вече са много конкурентоспособни и могат да произвеждат електроенергия на цени, които се конкурират с енергоисточниците, които разчитат на изкопаеми горива и на атомната енергетика. Но тук трябва да намерим баланс. Бих дала за пример моята страна. Не толкова за кой, кой знае колко успешна политика. Прекалено много субсидирахме ВЕИ, и сега е, е трудно да обясняваме, че ВЕИ са нашето бъдеще, защото потребителите забелязаха, че цената на електроенергията се увеличава поради субсидирането на ВЕИ. Е, и сега, когато се опитваме е, да рекламираме тези енергоисточници като част от нашето енергийно бъдеще, това не е така лесно независимо от това, че те вече са конкурентоспособни. Това е което исках да кажа. Председателя. Благодаря, че ще имаме възможност и в бъдеще да обсъждаме този, пък и всички останали въпроси. Благодаря ви много за вашето изчерпателно представяне на вашата програма. Желая ви пълен успех в работата ви през следващите 5 месеца. Времето лети. Останаха 5 месеца. inform you that we've got a short edition. Имаме една кратка допълнителна точка, включена в нашия дневен ред, която ще разгледаме накрая. Колегите Турмес и Каринс, искам да ви напомня за тази допълнителна, важна допълнителна точка, която ще трябва да обсъдим накрая на нашето заседание. I, I, I lost it, and I wanted to inform you about that. It's, it's feedback from the ILOC. Uh, um, it is a... Uh, това е uh, обратна връзка по важната тема за използването на биогоривата и е, опазването на обработваемата земя. Нямам тук, не мога да намеря сега точния текст. Господин Ланген ще ни а, е, разясни този въпрос в 12 е, и 15. Ето намерих а, текста. Това е изменение към директивата за качеството на горивата и директивата за възобновимите енергоисточници. Промяна в непрякото използване на земята. земята. Тук трябва, тук трябва да работим в сътрудничество с Комисията по околната среда, ЕНВИ. Въпрос, който е много важен за Европейският парламент. Наш докладчик е Ведер Ланген след господин Видел Квадрас. Господин Квадрас беше докладчик през миналия парламентарен мандат, сега е господин Вергер Ланген. Необходимо е да поддържаме непрекъснато връзка с комисията ЕНВИ, защото на второ четене само, на второ четене участва само водещата комисия и е, тя може да, тя може да повлияе на е, решението, което ще бъде взето. Така че много важно е да запознаем с нашето становище колегите от ЕМВИ. Господин Ланген ще ви е, осведоми докъде, са стигнали, докъде е стигнала работата. Ще обсъдим този въпрос в 12 и 15. Можем да разпратим кратка информация по въпроса. Следващата ни точка е закрила на неразкрити ноу-хау и търговска информация, търговски тайни, срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване. Докладчик е Мишел Риваси от групата на Зелените. Водеща комисия е комисията по правните въпроси. Ние изготвяме становище по въпроса. Основната цел на директивата е закрила на неразкрити ноу-хау и търговска информация срещу незаконно придобиване, използване и разкриване. Темата е изключително важна. Комисията представи това предложение, тъй като търговските тайни не са в обсега на закрилата на интелектуалната собственост. Неразкритите ноу-хау, тяхното незаконно придобиване водят до сериозни щети ние трябва да изготвим становище за комисията, която е водеща, именно комисията по правните въпроси и колегата Мишел Риваси ще представи това проекто становище. Давам ви думата, госпожа Риваси. Благодаря, господин председател. Както казахте, това е важна директива. Нейната цел е да хармонизира едно понятие, именно търговската тайна Незаконното придобиване, използване, разкриване на тази информация е нещо важно, за да се създаде една равноправна економическа среда за реалната економика и предприятията. Въпреки това трябва да подчертаем, че свободното движение на знания, на иновации, на, на творчеството, както се вижда в Селоконовата долина, е пряко свързана и е с правата на работещите в тези сектори. Затова достъпът до информация е необходим, за да има публична политика в различни сфери, като защитата на околната среда, на здравето, на потребителите. Някои данните са особено важни за решаване на проблеми в тези области е, и те могат, е, трябва да бъдат запазени. Не трябва да се допуска неправилното и злоупотребата с искове и запазването на тайната трябва да бъде гарантирано. 49 предложения за изменения са представени. Проведохме среща с докладчиците в Сянка. Благодаря им за тяхното участие. На първо място става дума за изясняване на определенията, които са доста неточни и трябва да бъдат прецизирани. Хармонизирането на равнище на Европейския съюз на съдебните производства и е средствата за защита срещу незаконно придобиване, разкриване и използване на търговски тайни трябва да се извършва с ясното разбиране на обхвата и определението на раз... тази тема. Това е особено важно, тъй като директивата води до въвеждането на нова правна концепция в някои държави членко, а има неясно определение за това какво може да представлява търговска тайна. И това създава правна несигурност и злоупотреби с понятието от страна на големите економически участници в общер на по-малките. Някои от държавите членки са прецизирали дефиницията, която е дадена в рамките на Световната търговска организация. Искам да подчертая, че са необходими допълнителни гаранции за гарантиране също на основните права и достъпа до информация. Не бива да забравяме, че в рамките на тази директива се цели да се гарантират взаимоотношенията бизнес-то бизнес, да се гарантира нужната защита срещу нелоялни търговски практики. Трябва да има яснота по всички тези въпроси. трябва да се а, държи също а, сметка и за информацията, която да улеснява работата по контрол от страна на институциите. Защитата на търговската тайна не трябва да засяга достъпа до информация и защитата на потребителите в европейското законодателство, в сравнение с това на САЩ, например, виждаме, че понятията се различават. За това трябва да настояваме да се спазва това, което сме постигнали на европейско ниво. Освен това, трябва да се осигури мобилността на заетите лица, свободно движение на познания, тъй като това създава динамика в научните изследвания в работата на предприятията, както виждаме примера на Силиконовата долина. Трябва да се улесни мобилността на работещите от едно предприятие в друго. Важно е да се гарантират нужните модалности, за да се гарантира равнопоставеност и на малките и средни предприятия, както и в други области. Големите предприятия разполагат с нужните финансови средства, за да получат нужната правна закрила в сравнение с по-малките. Затова не трябва да, бъдат, да бъде допускано изтласкването на малките предприятия и установяването на монопол. Тази директива е единственият е, документ, е, на който можем да се позоваваме при изготвянето е, на договора с САЩ. Това са в общи линии, господин председателю, нещата, които сме включили в проекто становището. Благодаря ви за представянето на вашето становище. Сега давам думата на докладчика в сянка от групата на НП, господин Патричело. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика, госпожа Риваси, за положения труд през последните няколко месеца и да ни представи по толкова ясен начин една толкова сложна сфера на политиката, като защитата на незаконното разкриване на търговска тайна. Аз приветствам позицията, която застъпва докладчикът по становища. Това е първата стъпка към осигуряване на пълна закрила, особено за малките и средни предприятия, за защита на търговските тайни срещу незаконното им придобиване или използване. Несъмнено това е пречка към по-глобализиран пазар и е необходимо да се обърне приоритетно внимание на закрилата. Аз приветствам усилията на докладчика да изготви текст, който изяснява дефиницията на търговска тайна. Целта на директивата така става по-ясна и по-лесно приложима. Има някои аспекти на предложението на докладчика по становище, по които ще представя изменения своевременно. Този текст е отлична отправна точка, но може да се усъвършенства там, където се налага. Искам отново да благодаря на госпожа Ривази за положения труд. Обедени сме, че разполагаме с всичко, за да можем да гласуваме на 24 февруари с голям консенсус. Мартина Вернер от името на групата на социалистите и демократите. Има думата. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, сърдечно благодаря на госпожа Ривази за наистина добре свършената работа. През септември, по време на първото разискване, бе упоменато, че наистина има необходимост от тази директива. И аз съм на това мнение, тъй като се въвежда единен подход към търговските тайни. тайни. Така се създава повече правна сигурност за дружествата и всички засегнати субекти. От това могат да се възползват предприятия, които искат да извършват трансгранично сътрудничество. Разбира се, трябва да защитим малките и средни предприятия, но трябва трябва и да създадем предпоставки за създаването на малки и средни предприятия и за тяхното добро развитие. Затова трябва да намерим баланс между правната сигурност, както и, е, и между трудовата мобилност и създаването на добри условия за създаването на нови дружества. В моите изменения ще се съсредоточа именно върху този баланс. За разлика от съвета, смятам, че по член 7 трябва да се предвиди кратък срок, така ще предотвратим злоупотреби с разпоредбите на директивата по отношение на бивши служители. Важно е по време на съдебно производство да се гарантира колкото се може по-голяма поверителност, но за да е справедливо производството, всяка страна по него трябва да има достъп до документите. Когато разпоредбите на европейското законодателство или на националното законодателство предвиждат нещо друго, то разкриването е незаконосъобразно. По член 3 се уреждат неетичните действия и спазването на практиките в стопанските среди. Но тук мисля, че проблемът по-скоро е свързан с формулировките. Ще трябва да проверим дали има отражение върху защитата на данните и свободата на словото. Благодаря ви още веднъж. С удоволствие ще участвам в работата по тази тема през едните седмици. Благодаря. Имаме общо съгласие по този въпрос. Господин Ашли Фокс, в залата ли? Е? Не. Някой от ЕКР? Следващият оратор в такъв случай е господин Дебакер от групата АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за положения труд, за резултата, който е пред нас. Имахме много конструктивна, открита среща тази сутрин. Беше ясно, че цел, целите се споделят от всички. Защитата на търговската тайна, на конкурентоспособността, на нови, новите дружества са в центъра на вниманието. Ние говорим също за фирми, които работят в международен а, план. За това е важно да отчитаме всичко това при нашите разисквания. Всичко, което е свързано с запазването на конкурентоспособността, на мобилността на а, заетите лица, трябва да остане, трябва да има достъп до информация. Това също е добре, че се подчертава но по други въпроси са малко по-далечен от позицията, която се застъпва в становището. Ще обясня защо. Няма да се спирам точка по точка, но ще спомена най-важните. Първо, считам, че дефиницията, която се предлага от Европейската комисия, е свързана а, с ТТИП и с, а, с ТРИПС, извинете, а, и с а, СТО. В миналото имаше предефиниране, опитваме се да направим хармонизация сега, но трябва да отчитаме глобалния аспект на проблема. За това трябва да обмислим много внимателно а, определението. На следващо място не етичните действия, тяхното упоменаване не трябва да е прекалено а, общо, водещо до различни интерпретации. Комисията предлага 2 години, някои държави прилагат 5-6 години. Мисля, че малко над 2 години срок е по-добре, защото понякога е трудно да се съберат нужните доказателства, за да се проключи подадено дело. Надявам се да се постигне компромис по срока. Трябва също да се защитят онези, които инвестират в голяма степен в научно-развойна дейност. Освен това, трябва да направим така, че да отчетем разликата между фирмите, които трябва да обявяват определена информация пред регулиращите органи. Техните търговски тайни не трябва да са никога проблем. Понякога обаче от компаниите се изисква да представят информация на широката общественост, така че трябва да разграничим двете неща. Когато имаме законодателство на Европейския съюз, държав... Е, компаниите не могат да се позовават на търговската тайна, тогава когато трябва да оповестяват информация е, пред регулиращите органи, свързани с опазването на околната среда и други въпроси, които са важни за обществеността. Това са някои нахвърлени идеи на този етап, но мисля, че сме започнали е, добре и ще можем да постигнем компромис. Благодаря. Благодаря. Колегата Селики Октис от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Кое нямат докладчик в сянка по този въпрос, така че аз говоря в качеството ми на координатор. Най-напред искам да благодаря на госпожа Риваси за документа, който изготви. В този доклад съществуват много положителни аспекти, които допринасят за подобряване на предложението на Европейската комисия. Трябва да се запази правото на държавите членки да отчитат собствената си специфика по отношение на търговската тайна. В 28-о изменение госпожа Риваси подчертава, че търговските тайни не могат да се използват по начин, който да води до укриване на информация от обществените органи. За нас е важно да запазим достъпа на заетите лица до търговски тайни, особено тогава, когато има преструктуриране или промяна в собствеността на дружествата. Търговските тайни не могат да се прехвърлят в тези случаи, без да се отчитат интересите на заетите лица. Трябва да се отчитат също и правата, интересите на малките и средни предприятия. На последно място искам да подчертая, че е важно да се подкрепи докладчикът при разграничаването на търговските тайни и интелектуалната собственост. Търговските тайни не трябва да затрудняват и мобилността на работниците. Благодаря ви. Господин Тамбурано от Европа на свободата и пряката демокрация. Европейският съюз обръща внимание на въпроса за опазването на търговската тайна. Мисля, че това е изключително важно. За пръв път участвам в работата по този въпрос, както и моята политическа група. За щитата на тайните е много щекотлив въпрос. От една страна те трябва да бъдат запазени, а от друга страна трябва да има свободно движение на информация, трябва да се намери нужния баланс бизнеса не може да печели безкрайно време от търговската тайна. След едно разумно време тайната трябва да стане общо достояние на обществото. Същевременно трябва да се защитят в по-голяма степен малките дружества, тъй като те са най-изложени на иземане на техните търговски тайни от по-големите дружества. Мисля, че сега доста дълго се пази търговската тайна, преди да стане тя обществено достояние трябва да се а, използва тази директива, за да се гарантира достъпа до търговската тайна тогава, когато се изисква от национални органи, които защитават общественото благо, околната среда и здравето. На второ място трябва да се обърне внимание на човешкия капилат, капитал. А, работещите, които а, са запознати с търговската тайна, не трябва да а, бъдат прекомерно ограничавани но същевременно не бива да се допуска те незаконно да предоставят тази информация на новия си работодател, когато се преместят в друго дружество. Има също предложение, което е свързано с съдебните производства. Сегашната директива прави невъзможно да се получи достъп до документи там, където са защитени търговските тайни. Това затруднява справедливия процес. Затова тези, които се занимават, са ангажирани в това съдебно производство, трябва да разполагат с нужната информация, разбира се, при запазване на конфиденциалността. Ако има съдебен процес, не трябва да се разпространяват продукти, които са резултат от разкрита незаконно търговска тайна. Тези стоки могат да трябва да бъдат изтеглени от търговската верига и да бъдат предоставени за благотворителни цели. Там, където няма пазар, трябва да бъдат използвани повторно. Считаме, че това е практически начин да се процедира и трябва да създадем нужните условия за това. Благодаря, госпожа Дали. Искам да кажа три неща по които искам малко разяснение. Първо, въпросите свързани с предварителното предложение, така както се предвижда в директивата. Тази директива предвижда такива възможности в случаи, свързани с търговска тайна, но не е ясно дали тези разпоредби ще бъдат отделни или пък се прилагат съвместно с това, което е предвидено в директивата за защита на интелектуалната собственост. Комисията може да упражнява контрол по въпроси, които са свързани с държавните помощи след влизането на директивата в сила ще има и декласифициране на някои видове информация. Трябва също да се реши дали ще се позволява а, при обществени а, поръчки неуспелите фирми ще е, имат е, възможност да се е, запознаят с част от досието на фирмата, на която е възложена поръчката. Благодаря, господин Герек. E, Благодаря. Четейки текста на комисията, оставам с впечатлението, че определението на търговска тайна – дава много различни възможности за тълкуване. Не знам дали това определение отговаря на критериите от споразумението ТРИПС. Вероятно, целта е била определението да урежда и някои въпроси, свързани с правата върху интелектуална собственост. Нещо, което според мен не е необходимо. Целта е била то да урежда както вече установени, така и евентуално нововъзникващи права върху интелектуалната собственост. Какво точно следва да попада в обхвата на търговските тайни? Може да има патенти, например, които да бъдат пускани на пазара и да има сблъсък с други новаторски открития. Според мен определението на търговски тайни, така както е предложено, е прекалено широко обхватно. Трябва да защитим големите дружества, големите корпорации, които се опасяват от разкриването на търговските си тайни от тяхното използване от малки и средни предприятия, които са по-слаби от финансова гледна точка и нямат шанс да се съревновават с големите дружества на пазара. Необходимо ни е много ясно определение на понятието търговска тайна – в неговия обхват би следвало да попада всичко, което по някакъв начин е свързано с търговията, според мен. Ще трябва да се уреди и хипотезата на стоки, предмет на нарушение – Благодаря ви. Сега давам думата на господин Бержеван от компетентната генерална дирекция на комисията. Давам ви думата, за да изразите становището на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Комисията приветства факта, че вашата парламентарна комисия работи по този въпрос. Според нас текстът е от значение за новаторството. Както казахте и вие, той е от значение и за малките и средни предприятия, и за растежа. Като цяло, време на работата по текста ще се съобразим с много от бележките, които направихте днес. Според мен много от вашите бележки бяха уместни. Каква бе целта ни? Целта ни бе да постигнем баланса, за който говори и мадам Ривази в своя доклад. Това бе целта на първоначалното ни предложение. Много от вас говориха за трудовата мобилност, за мобилността на високо квалифицирани работници. Това е един много важен фактор. Ще се съобразим с становището на парламента по този въпрос. Още един не толкова важен въпрос за който говорих вчера. Калифорния има действащ нормативен акт за търговските тайни. Има и още един изключително важен въпрос, свързан с малките и средни предприятия и евентуалните злоупотреби Текстът съдържа предпазни клаузи, върху които сега няма да се спирам подробно. Предполагам, че докладчицата е запозната с тях. Текстът съдържа предпазни клаузи, които следва да предотвратят, предотвратят злоупотреби. Имам предвид, например, член 7 най-вече, що се отнася до трудовата мобилност, според нас периодът трябва да е по-кратък по-кратък от това, което предлага към момента съветът. Знам, че продължават разискванията сред вас по този въпрос. Благодаря, че ми дадохте думата, господин председател. Благодаря. Кой комисар отговаря за вашата работа? Госпожа Бенковска ли? Да, точно така. Тя отговаря за промишлеността и пазара, доколкото знаем. Отговаря за тези два ресора, така че вашата новосъздадена генерална дирекция сигурно е доста голяма. Давам отново думата на госпожа Мишел Ривази. След това отново ще ви дам думата за бележки. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, които участваха в този дебат. Значи, имахме възможност да разменим първоначални, първо, да правим първоначална размяна на мнение. Става дума за информация, иновации и информиране на, на гражданите. Мисля, че дебатът беше конструктивен, внимателно изслушах вашите забележки. Имаше дебат по отношение на мобилността, например. Някои от моите колеги искат нали, по-точна дефиниция на понятие какво е патент, какво е точно интелектуална собственост. Аз очаквам вашите изменения, за да може да продължим с един конструктивен дебат. Колкото до въпросите, които зададоха някои колеги, сигурна съм, ще стигнем до конструктивни компромиси, за да подобрим качеството на текста. Благодаря, госпожо. Благодаря за това, че обобщихте а, дебатът, който преведахме тук. Срокът за внасяне на изменения е Това е 30 януари 12 часа на обед. И е, ще се опитаме да, гласу... да се гласува в Итре до края на феврари. Имаме още две точки преди обедната почивка. Първата точка е се отнася до посещението на делегация на Европейския парламент на конференцията на ООН по изменение на климата в Лима, в Перу, от 8 до 13 декември. Отчет е, за посещението. А, а, значи, по пет от ИТРЕ и 7 от ЕМВИ, т.е. общо 12 депутати се бяха включени в делегацията. Трябва да кажа, че според мен сътрудничеството между двете комисии а, бе много добро по време на а, цялото заседание, на цялата конференция. Искам да помоля колегите, които са били там, а, да ни запознаят с това, е, което е свършено там. Може би Катрин, как е, оценявате конференцията, какво мислите за резултатите и за общата оценка от гледна точка на интересите на Европейският съюз, разбира се. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. А, няма да споменавам факта, че 24 часа бях, не бях добре това често се случва, когато пътувате до другия край на света. Накратко ще ви запозная с резултатите. Съгласна съм напълно с вас, че имаше чудесно сътрудничество между всички членове на делегацията. Независимо от политическата им принадлежност, разбира се, има различия в становищата на политическите групи, но когато ставаше дума за обсъждане на въпросите на климата, тези различия се проявиха, но това е същността на демокрацията. Но когато разговаряхме с останалия свят, с трети страни, бяхме обединени. В вестниците може да прете човек, че в Американският сенат днес или вчера са гласувани две резолюции. Едната е, резолюция е била отхвърлена. Съгласно нея, измененията в климата се дължат на човешката дейност. Тя е отхвърлена в е, Американския сенат. Едва ли може да си представим, че в Европейския парламент това може да стане. Мисля, че мнозинството, повечето депутати тук са убедени, че измененията в климата също се дължат също на дейността на човешка, т.е. те са антропогенни а, а, по своята природа. А, но а, това, е, разбира се, е гледната точка на европейските институции и Европейския парламент. Трябва да кажа, че ние не бяхме, така да се каже, в, в а, сърцето а, на тези преговори. А, там бяха господин Канети, италианският министр и представителите на съвета. Общето не бяхме напълно доволни от, от крайния резултат. Никой не беше доволен, но все пак сме доволни, че беше постигнато някакво споразумение. Предстои ни още много работа по различните законодателни предложения и също така по пътната карта за Париж. Защото разговорите, които водихме с някои развиващи се страни, стана ясно от тези разговори, че ние трябва така да поемем водещата роля, защото имаме историческа отговорност към развиващите се страни. И не трябва да намаляваме да амбициите си. Ние сме, трябва да, трябва да кажа, че ще бъдем, вероятно, ще допренесем за успеха в Париж. То няма да зависи и цяло от нас, но надявам се, че допренесем Председателят, благодаря ви. Чудесно обобщение на работата на конференцията. А, колежката Лебета Гердини тук ли е? Изглежда, че тук няма друг колегите Гебранди. Ян Дунка от Екаре, Гебранди от Алде и Гърдини от НЕП. Това са членове. Значи има двама членове, Катрин и, и аз самия, и трима а, заместници. Но това няма никакво значение дали става дума за пълен за редовен член или за заместник. А, разбирам, че срещите са били много интересни. Примерно с председателят на Конгреса на Република Перу, където са обсъждани тези въпроси и с представители на Интерпарламентарният съюз, свързан с всички дейности на панела по климатичните изменения. Разбира се, конференцията е била съпътствана и от съпътстващи прояви, е, примерно как да се финансира тази дейност, представители на Европейската инвестиционна банка, Зеления фонд и други са участвали в тези съпътстващи прояви. Също така се срещнахме, нашата делегация се срещна с, с госпожа доктор Раяндра Пахаори, е, член на панелът и е, изпълнителният секретар на фондът на ООН. ми се за госпожа Вигарес, която вече от няколко години отговаря за дейността на панелът по въпросите на климатичните промени и конвенцията на ООН. Тя е така, работи с голямо желание с представителите на Европейския парламент и Европейския съюз, разбира много добре нашата позиции. Установихме, че тя съчувства на нашия подход към този въпрос. 196 те страни трябва да изпратят е, в ООН е, е, какво те смятат да допринесат, да допринесат и какви са така законно допустимите стъпки или стъпките в рамките на закона, които трябва да бъдат направени в бъдеще. Всичко това ще предопредели успехът на срещата в Париж. Има ли въпроси? Не виждам въпроси, изглежда, че всичко е ясно. И сега последната ни точка преди края на сутрешното заседание изменение на директивата за качество на горивата и а, за възобновимите енергоисточници. Пак се кажа, господин а, Квадрос а, беше докладчик от ИТРЕ по тази тема. Той вече не е член на Европейския парламент. На негово място беше избра нашия колега Верне Ланген. В момента сме стигнали до второ четене и господин Ланген а, а, ще представи позицията на Итрен на триалогът. Той е, поканен на срещата на докладчиците в Сянка в комисията ЕНВИ. По закон ние не, не сме длъжни и да участваме, но господин Ланге, като докладчик от ИТРИ, е поканен на вътрешните дискусии е, и много важно е той да ни информира каква е, какво е становището на ИТРЕ. Ако може, верно е запознание какво е положението, какво е становището на МВИ и какво ще бъде позицията на нашата комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността да направя кратко изложение. Радвам се, че сред нас е и докладчикът на либералите Нилд Сторвалдс. С него вече бяха проведени редица разговори, в това число и на заседанията на докладчиците в Сянка. Благодаря ти, че днес си тук, Нилс. Както обясни господин председателят, по време на първото четене бяхме пълноправни участници в процеса. По време на второ четене имаме право само да внасяме изменения в Комисията по околна среда, която е водеща. Но съгласно член 50 от правилника, нашият докладчик може да присъства на преговорите в Комисията по околна среда. За съжаление, нашата комисия не можа да внесе изменения. Крайният срок за внасяне на изменения е 27 януари. Но крайното решение ще бъде взето от Комисията по околна среда. Процесът е сложен. Сложен е процесът, когато по един доклад се работи в рамките на повече от един мандат. В такъв случай, според мен, преди започването на тристранни разговори, по тези доклади трябва да се работи в пленарна зала, тъй като съставът на парламента междувременно се е променил. По същество, междувременно въпросът е кои елементи от общата позиция на съвета можем да възприемем, кои не и по кои можем да намерим обща позиция сега преди тристранните разговори. Горната граница, предложението на съвета е 7%. То е по-различно от това на парламента. Доколкото знам, в парламента са се водили много ожесточени спорове по този въпрос. Предложението на парламента е 6%. Ние от своя страна предложихме 6,5%. Ще трябва да се споразумеем. Аз лично съм за 7%. Вторият спорен въпрос се отнася до факторите за непреки промени в земеползването. В общото становище на съвета се заявява, че тези фактори трябва да бъдат само обект на докладване, а ние искаме те да бъдат взети предвид при изчисляването. Господин Торвалц настоява и за двете, както за докладване, така и за вземане предвид при изчисляването. Има и още един трети съществен проблем – а именно, че разпоредбите ще въжат само до 2020 година. Но само въвеждането в националното законодателство ще трае до 2017 година, т.е. няма да се гарантира правна сигурност, тъй като периодът на действие на разпоредбите ще е само още 3 години. Затова искаме периодът да бъде удължен до 2030 година. Още един въпрос. Биогоривата от първо, второ, трето поколение и така нататък. Съветът предложи 0,5% под формата на необвързваща цел. Господин Торвалц предложи обвързваща цел от 2,5%. Както виждате, разликата е много голяма. Аз предлагам една по-разумна стойност под формата на обвързваща цел. Да речем 1,5% или 2%. Това ще е приемливо и за колеги от нашата комисия. Положителен елемент от предложението на господин Торвалц е списъкът с суровините в приложение 9. Съветът съкрати този списък. Господин Торвалц внесе изменение, според което в този списък трябва да бъдат включени допълнителни суровини. Факторите на приспадане ще отчетем направените тук предложения. Отделната подцел от 7,5% за биоетанола в горивата за МПС. Това бе първоначалната позиция на Европейския парламент в изменение 152. Ще продължим да се придържаме към нея. Комисията ни зае и ясна позиция е, по факторите за непреки промени в земеползването. Аз лично смятам, че е безотговорно да се прилага така предложеният модел особено по отношение на етанола и биодизела, не би следвало вреди за околната среда, които са предизвикани в трети държави, да се вземат предвид при изчисленията тук в Европейския съюз. Защо казвам това? През 2007-2008 година бях докладчик в моята група по темата ВИ. Онези, които днес критикуват, тогава предлагаха изключително висока квота, а сега предлагат ниска такава. Аз предлагам среден вариант – за това и ще внеса следните изменения. Първо, да се заличат непреките промени в земеползването, както при изчисляването, така и като обект на докладване. Второ, отделна подцел за биогоривата на по-напреднал стадий. Трето, перспектива за биогоривата след 2020 година. Четвърто, отделна подцел от 7,5% за биоетанола. Ще подкрепя всички предложения, които са внесени от името на нашата комисия. Благодаря, че изложихте становището на нашата комисия, по което решението бе взето по време на миналия мандат. Благодаря, че сте сред нас, господин Торвалц. Вие в момента сте основният докладчик в Комисията по околна среда, т.е. изразявате становището на целия парламент. Ако сега желаете да кажете нещо, заповядайте. Благодаря, господин председател. Само в няколко думи. Както Вернер каза, на два, два пъти се срещнахме в неформални е, е, условия и е, е, като част от срещата на докладчиците в Сянка. Е, е, имаше проблеми, защото депутатите от НП трябваше да тичат от едно заседание на друго. Не беше лесно да съберем всички на едно и също място по едно и също време, но опитахме. Всички знаете контекстът. На първо четене, като че ли двете страни не искаха да разговарят една с друга, след това гласувахме в Страсбург и поради тази липса на сътрудничество между двете страни, не получихме мандат за преговори в рамките на триалога. А това би могло се пак да бъде наречено известен вид катастрофа. Защото рискът тук е, че ако не тръгне това досие сега, съществува опасност средствата за нови производствени мощности да отидат в САЩ, в Латинска Америка или е, другаде, вместо в, в Европа. А, тоест Европа няма да има възможност е, да се възползва от е, биогорива от второ и трето поколение. Мисля, че всички разбираха това, а, че тази опасност трябва да бъде избегната. А, както казах, озовах, озовахме се и в едно така малко особено положение по време на второто четене, защото какво ще правим, ако нямаме мандат от комисията ЕНВИ? Няма да имаме мандат по време на а, помирителните преговори. Обещах на Вернер, още предварително, че ще преговаряме от началото до край, до края, за да избегнем опасността от челен сблъсък преди приемането на досието. Знам, че парламентът е разделен по този въпрос. Нямах голям избор. трябваше да включа някои неща, които не харесвах особено много, но не съм излезал извън онова, което беше решено от парламента на първо четене. А, мога да бъда обвиняван, разбира се. Но бях принуден от мандата, с който разполагах. Ставаше дума колко да бъдат процентите 6, 5, Имахме проблеми с другите цифри. Сериозен проблем беше бъдещето. Вернер говори по този въпрос. Имаме така, така доста тест на възможност, малка възможност за преход от 2020 до 2, към 2030. А, как ще преминем към бъдещето по отношение на производствените мощности и инвестициите? Имахме и въпроса с проблем с цифрите. Няко... 2,5 примерно на, на, на някои, някои е, е, едни и същи цифри брояха по два пъти. Дали ставаше дума за 2,5 или за 1,5, не беше ясно. Опитвахме се да жонглираме с тези цифри, но времено се опитвахме да разберем всъщност за какво става, точно става дума. Имахме също така приложения, които се отнасяха до суровините. И със съжаление мога да кажа, че и това ще бъде последното му изречение, би било чудесно да отговорим на всички желания, желанията на всички, но това няма да е възможно. А благодаря, ще започна от вашето последно изречение. Наистина много е трудно а, а, трябва да внимаваме да не банкротират а, а, някои фирми, но трябва да видим също така как да примерно сме сигурни, че производството на биогорива няма да засегне продоволствието, храната на света. значи, гласуването приличаше малко на гласуването, което проведахме днес. По този въпрос комисията ИТРЕ беше така разделена, истина, наистина сериозно разделена. Групата на социалистите се противопостави на становището, което беше предложено в ИТРЕ тогава. Значи беше така едно доста особено положение нещата и разбирам а, това, което е преживял господин а, Ланге и колко е деликатен въпроса. Трябва да работим като парламент а, за гласуването, което ще, което ще стане в пленарна зала. Знам, че имаме различни мнения, но трудното е, е, че нямаме нищо черно на бяло, написано в писмен вид. Значи трябва да, да, да се постараем становището на ИТРИ, и то не една част от ИТРИ, на по-голямата част от а, депутатите в ИТРИ, да бъде взето предвид. А, а, Председателя. Всичко това го казваме само за сведение. За сведение, особено на новите депутати, които те трябва да бъдат течение на това, което става, тъй като в случая става дума за продължение на една работа, започната от предишният им парламент. Затова беше необходимо господин Ланген, предишните членове на комисията и особено главният докладчик от комисията ЕНВИ да ви запознаят с това докъде са стигнали нещата и какво е положението. Господа Виконен, имаме още няколко минути. Искам да кажа и аз нещо. Искам да благодаря на господин Ланген. Разбирам, че срока за внасяне на изменение е едната седмица. Значи беше много важно всички да бъдат е, информирани. Е, ние поначало да не, сме, не участваме в този процес. Трябва също така да се знае, че има много сериозни рискове, а, е, се крият, ако а, ние не си свършим работата както трябва. Вече бе споменато, че един от а, големите проблеми, е, така наречения проблем с Айлук. Винаги, когато обсъждаме този въпрос с това как биогоривата влияят върху използването на земята, е, стигаме до различни, до различни заключения. Технологиите се променят и необходимо е да вземем предвид и новите материали в бъдеще, също така и най-новите изследвания, най-новата изследователска и развойна дейност. Разбира се, много важен е, много важен е графикът. Няма смисъл да взимаме решение само за едните три години. Трябва да мислим в, в по-далечна перспектива. И затова е много важно да разполагаме с тази информация. Председател, благодаря. Да, госпожо? А, а, а, Изглежда тук всички финландски делегати, че искат да се изкажат. Е, е, искам да кажа, че мисля, че е много важно парламента да намери решение на този въпрос. Нещо странно се случи в комисията по отношение на ролята на възобновимите енергоисточници, климатичните изменения и изкопаемите горива. Всяка е, е, единица енергия, която не се произвежда от, био, от биогорива, ще трябва да бъде внесена. А, и а, е, в някой... Ще продължим да използваме дори до 90% изкопаеми горива, независимо от това какво правиме. И затова желая натурмес да може да се намери компромис Съгласни сме с това. Желаем ви е, успех и късмет. Господин Ланген, благодаря ви за разискванията. Моля, след като постъпят измененията, да подкрепяте господин Торвалд Симен мен в рамките на по-нататъчните преговори, така че да намерим насочено към бъдещето решение, около което да се обедини целият парламент. Благодаря ви още веднъж, господин председател. Председателят, благодаря ви, благодаря и на всички преводачи. Свършихме с 3 минути по-късно. Сега предстои обедна почивка. Ще продължим работа в 3 часа.